съществуване. Остава да направя някои съобщения. Получих становището на съвета на първо четене относно неговите мотиви. Всичко това ще бъде включено в протокола. Тримесечния срок започва да тече от утре, 30 септември 2011 година. Now we will continue with the explanations of the vote. А сега обясняваме.